less provisional because of you. Good morning, everybody. Добър ден на всички. Yes. If there are no objection... Ако няма възражения, дневният ред може да се сметне за прият. Няма съобщение на председателя. Трябва да одобрим протоколите от 21 октомври. Ако няма възражения, Смятат се за приети. Преминаваме към гласуване. Трябва да гласуваме по текста след три странни срещи по таксономията. Нека първо да направим <clears throat> проба. Моля, гласувайте, за да изпробваме системата. Closed. Край на гласуването. Мисля, че нещата са добре. Може ли да проверите? А сега вече истинското гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 85 за, 16 против. Приема се. И петима въздържали се. Да, приема се. Много ви благодаря.